Господин Майстат, от името на моите колеги, искам да ви уверя в подкрепата на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, приключихме дискусията е, върху доклада за дейността на Европейска инвестиционна банка 2009 година. Ще гласуваме е, днес. Сега можем да пристъпим към следващата точка от нашия дневен ред, именно доклада на господин Янус Войчаховски «Вакцинация против болестта син език». Заповядайте. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Izbo, mam obowiązek i благодаря, е, господин председател, дами и господа. За мен е удоволствие, както и задължение, да ви запозная с е, моя доклад е, във връзка с промяната в директивата, свързана с вакцинацията против болестта син език е, това е заплаха за преживните животни в Европейския съюз и с удовлетворение говоря днес пред парламента, защото преди няколко години аз имах удоволствието да ви запозная с новата стратегия за хуманното отношение към животните. Е, там принципа е, на превенцията беше застъпен в по-голяма степен, отколкото смисъл му се дава по-голямо значение, отколкото на лекуването. Днес говорим за вакцинация срещу болестта си на език. И е, всъщност това, което искаме да направим е да насърчим е, е, дейности, свързани с превенцията за да може нашите животни да бъдат в по-добро здраве и това ще ни струва по-ефтино. Каква промяна е внесена спрямо предходната директива? Е, тя беше е, съобразена с предишните условия, когато вакцината е, не се продаваше свободно на пазара. Подобна вакцина продължава да се използва и се говори за заразяване на невакцинирани животни от вакцинирани, е, от вакцинирани обратното. Така че е, това е, предполага промяна в процедурата. Тоест, животните трябва да бъдат вакцинирани в определени райони и така нататък. Междувременно науката просто направи скок напред. Има ново поколение вакцини и при е, това положение няма да има зарази и новата вакцина ще може да се прилага преди е, предишните ограничения. И тези нови вакцини ще могат да се е, прилагат по-лесно и вероятно ще бъдат с по-силен ефект. Ние работихме сравнително бързо тук в сравнително кратки срокове. Ние получихме е, проект за законодателно решение от комисията и съответно изготвихме доклада на парламента. Това, което искаме да постигнем е, е да се организира масово вакциниране е, колкото може по-рано, евентуално още това лято, и е, заради това в е, е, моята промяна в доклада аз предложих срок до лятото е, и в този срок трябва да се променят националните законодателства, за да бъдат съобразени е, с това, което се предписва в директивата, за да може тази година да се организира масово вакциниране и да не се чака следваща година. Сега е, искам да привлека вниманието върху някои спорни въпроси. И по-специално Европейската комисия предложи така наречените таблици на съответствия и в доклада си ние изразяваме съгласие. Е, подобни е, таблици е, трябва да бъдат изготвени защото в тях се съдържа информация за това е, как е транспонирано на съответната директива в националните законодателства. Администрацията в някои страни гледат на това е, като е, излишна бюрокрация, но аз смятам, че ако е, използваме такива таблици, имаме е, по-пълен поглед върху това какво става в държавите членки. Такива таблици могат да бъдат използвани е, и за да убеждаваме и да информираме нашите граждани за това, което се прави. Аз мисля, е, че подобни таблици трябва да станат е, постоянна практика в законодателната ни дейност. Е, благодаря ви, дами и господа. Имам усещането, че правим нещо хубаво в в полза на нашите производители и на животните. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Шевкович от името на комисията. Благодаря, господин председател. Комисията благодари на парламента за този доклад по предложението за продължаване на вакциниране срещу болестта син език. Е, и аз искам да изкажа специална благодарност на докладчика, господин Войчеховчи е, Синият език причини много голяма загриженост у всички съскостопански производители в Европейския съюз. От 90-те години тази болест се гледаше екзотична и че само от време на време се появява в Южна Европа. Е, навременно това обаче много държави членки пострадаха сега, включително в Централна и Северна Европа и имаше много загуби на животни и заплаха върху търговията с животни животни. През е, миналите години имаше значително подобрение на положението, благодарение на мерки за масово вакциниране, е, които в значителна степен бяха съфинансирани от Европейския съюз. 150 милиона е, участвахме, а 120 през 2009 по настоящите правила вакцинирането се разрешава само в райони, е, където има известни ограничения е, заради присъствие на болестта на език и предложенията изменения по директивата е, предвижда е, прилагането на вакцината навсякъде в Европейския съюз. Е, по този начин по-широко ще има превентивно вакциниране срещу това заболяване, е, по-голям контрол върху заболяването и по-малък товар върху селското стопанство. Мисля, че докладът е своевременен, важен за здравето на животните в Европейския съюз и хуманното отношение към тях. Трябва обаче да се даде достатъчно време на държавите членки и да вакцинират животните още преди да започне новия сезон за син език. Ние смятаме, че през последните години положението е, се подобри, но болестта не е изкоренена напълно е, искаме да няма нови случаи на син език и заради това е, трябва държавите членки да осъществяват превенция срещу вируса, когато се появи и по този начин трябва да се предотврати и нови епидемии от син език. Много държави членки посочиха, че възнамеряват е, да е, прилагат мерки колкото може по-рано. Господин е, докладчика се занима с трудния въпрос за таблиците за съвпадение. Много е важно, за да, да сме запознати с тези таблици, за да има правилно европейско законодателство и съответно национално законодателство в парламента имаше много е, дискусии за контрол върху транспонирането на европейското законодателство и виждаме, че тези е, таблици е, са най-добрия начин за контрол, за да сме сигурни в пълното транспониране на европейското законодателство. Едновременно с това ние съзнаваме, е, че е, е, е, е, този въпрос е спешен и за това трябва усърдно да работим, за да се намери решение и в парламента, и в съвета, е, за да се избегнат излишни загуби. И се надявам, че съвета ще бъде достатъчно гъвкав, за да е, се приеме законодателството своевременно, преди да започне сезона, когато може да избухне епидемия от син език. Благодаря ви казва председателя. Сега пристъпваме към изказванията на представителите на политическите групи, госпожа Ягле, Народна партия. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, Директивата относно вакцинирането на животните срещу син език е много важна, за да можем да изкореним тази болест, стъпка по стъпка. Болестта е тежка, протича тежко и може да доведе до смъртност сред животните. До този момент, поради атенюираните вакцини, животните трябваше да бъдат затварени в ограничени райони и по този начин се ограничаваше и движението им. Сега, с предлаганите инактивирани вакцини, ваксини, е, ограниченията ще отпаднат и държавите членки ще могат по-ефективно да е, вакцинират е, животните и съответно да се борят срещу заболяването. Промяната ще допринесе за една по-добра сигурност и за по-добро здраве на животните. Колкото по-широко се използва новата вакцина, толкова по-добре е, ще се справяме с е, заболяването, толкова по-добре ще преодоляваме и затрудненията и ограниченията по отношение на транспорта на животните. Комисията по селско стопанство в понеделник е, даде съвсем ясен сигнал за това, че на всяка цена колкото е възможно по-бързо трябва да се приемат съответните промени. Подкрепям искането на докладчика за таблиците за съответствие. Не е възможно без да се информират държавите членки за начина на прилагането, да е, очакваме ефективно прилагане. Съветът би трябвало да осъзнае също тази необходимост благодаря много на комисията, на докладчика за доброто сътрудничество в тази област. Ние ще подкрепим доклада. Благодаря ви, госпожо Егле. Господин Егню има думата. А, не, за синя карта, да. Естествено, ако вие желаете да приемете синята карта. Господин Егню. Искам по-скоро да се скажа, отколкото да не задам въпрос. Е, е, гласуването не беше единодушно, защото аз не гласувах. Благодаря. For... Господин Егню, е, синята карта е за задаване на въпрос. Да, другия път, ако обичате, задайте въпрос. Сега давам думата на господин Гутиерес от името на социалистите и демократите. Благодаря ви. Болестта си на език е постоянна заплаха за животновътството и за човешкото здраве. Това е болест, с коя, срещу която до сега се борахме с атенюираните живи вакцини, които обаче криеха риск от разпространение на вируса на неинфектирани животни. Именно по тази причина се вакцинираха животни само в зони, където вече имаше данни за наличие на заболяването. Всички, всички тези проблеми обаче сега могат да бъдат избегнати благодарение на новите инактивирани вакцини, при които няма риск от разпространение на вируса и които ще позволят да се отстранят редица проблеми. Това ни дава възможност да предприемаме превентивни мерки срещу разпространението на болестта и затова е много важно в най-кратки срокове да променим директивата. По отношение на съпоставителните таблици, искам да кажа, че те не трябва да се използват като оправдание, за да, да не се измени директивата. Иначе ще навредим на животните. Благодаря господа Полсен, либерали демократ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Войчаковски, който е свършил много добра работа и по един очевидно много ефективен начин. Колегите, които говориха преди мен, вече поясниха, че става дума за нова ефективна вакцина, ефикасна вакцина. Ще използвам малкото секунди, които са на мое разположение, за да подчертая колко важно е това за селското стопанство. Това е първото ясно доказателство и първият ясен знак за това какво ще се случи, ако не се преборим с климатичните промени. Преди няколко години беше абсолютно невъзможно да се борим срещу синия език, поне в моя роден край. А ето, че Днес вече става дума за реалност е, и ние е, правим първата стъпка за ефективно справяне с епидемиите. Много е важно да действаме експедитивно, да спазим сроковете тази година. Важно е естествено обаче да говорим и за околната среда и за промените в климата. Не става дума само за обилни дъждове, наводнения и суши когато става дума за климатични промени, трябва да имаме предвид, че ще се промени картината по отношение на епидемиите по животните, а също и на заболяванията и заболеваемостта сред хората. Всичко това би трябвало да се отчита в рамките на стратегията Европа 2020 на къде искаме да потеглим? Какво искаме да постигнем? Законодателните органи трябва да знаят, че единствено на основата на знанията можем да взимаме адекватни решения. Едно такова адекватно решение е новата вакцина. Господин Никълсън от името на консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Първо, аз искам да благодаря на господин Войчаховски за това, че той можа да изготви този доклад още тази сутрин. Той много работи по това, обаче все пак искам да кажа нещо по-рано за тези таблици за съответствие, защото комисаря каза, че се надява че това ще бъде нещо хубаво. Вече искам да кажа на комисаря, че да се надяваш не е достатъчно. Е, въпрос, е, болестта е много сериозна и ние трябва да упражняваме контрол върху нея още това лято. Е, защото мухи, мухи които ние наричаме, не знам как ще преведат преводачите, името на тези мухи, обаче трябва още това лято да имаме позиция. Господин Войчеховски е направил възможно най-доброто и не може в никакъв случай да има някакви някакво закъснение. А тук в Брюксел а, има някаква степен на бюрокрация, а, която е склонна да забави това. А, а, мисля, че а, въпросът е много сериозен и, и е, мисля, че трябва да не се разпространява извън ефектираните райони. Е, господин Войчаховски каза, че е по-добре да се вакцинира, отколкото да се лекува. И ако, е, промен... ако пропуснем тази възможност, искам комисията е, да ни увери, че бюрокрацията няма да дръпне нещата назад. Сега давам думата на господин Егню. Е, това е заболяване е, и трябва производителите сами да си решават според обстоятелствата. Е, в Великобритания ние не искаме да имаме препоръки, а не мнение на бюрократи на страни. Аз искам всъщност да накоплаците да дават пари за вакциниране. Няма нужда да ни се бърка Европейския съюз. Много ви моля, не осложнявайте нещата. Сега тук обсъждаме, че всъщност Лисабонския договор е, не носи до никаква промяна. Е, защо обаче трябва непрекъснато да се съобразяваме с този договор за функционират на Европейския съюз? Е, ние не знаем сега как е, въпросът с коалицията ще се реши и този въпрос случай, идеално показва какво объркване има, когато трябва да се вземат решения по този начин. Е, сега трябва Великобритания и нейното правителство да се съобразява с вашите решения, докато други държави членки ще действат по друг начин. Сега госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за този доклад. А е, сега аз е, съм изцяло за принципа зад доклада и е, бих искала да добавя, че тази вакцина трябва да се използва само от компетентни органи, които са идентифицирали значителен риск за добитъка. В Северна Ирландия сълскостопанските производители и компетентните власти искат Северна Ирландия да бъде свободен район от заболяването. И заради това съвета и комисията трябва да приемат статут статут на райони без заболяване и съответно да има е, гаранции за тези райони. Е, има много е, голям риск да не се разпространи това заболяване и заради това смятам, че Северна Ирландия трябва да има възможността да използва вакцината. И затова е изключително важно компетентните органи да наблюдават движението и да има бариери там, където е необходимо да се спре разболяването на болестта. И добрата практика трябва да се прилага от всички и всички държави членки трябва трябва да бъдат конструктивно заедно, за да се намали опасността от разпространението на заболяването и да няма е, големи епидемии. И заради това държавите членки и комисията трябва е, да осъществяват мониторинг върху риска от епидемия. И аз насърчавам това. Благодаря ви, господин Николеско. Благодаря ви, господин председател. Епидемията като тази болестта син език нанасят големи щети не само на животновъдите, но и на потребителите и на европейската економика, защото това се налага, налага големи търговски ограничения, увеличавайки заболеваемостта и смъртността. И предвид това е необходимо да се предприемат вакцинационни кампании. За да се направи това обаче с превентивна цел – до сега се налагаха известни ограничения само в регионите, където имаше декларирано заболяване. Затова а, а, сегашната промяна е много навремена. Европейските фондове също допринесаха да се подобри положението след няколко епидемии от син език. Бяха отпуснати на 300 милиона евро. Мисля, че това финансиране трябва да продължи, защото всички кампании за вакциниране бяха ефикасни. И законодателна рамка трябва да ги улеснява. Благодаря, господин Декастро. Господин председател, колеги, искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка много е важно да се направят по-гъвкави правилата за вакциниране срещу болестта син език. Трябва спешно да се адаптира текста, така че да влезе в сила преди лятото и вакцинационната кампания да започне до тогава. До сега решенията не ставаха съгласно Лисабонския договор. Взимаха се само от съвета. Искам да благодаря на всички, секретарията на комисията по селско стопанство, защото заедно ние се пос... Е, събрахме да променим правното основание, именно член 43.2. Сега е време съвета да покаже е, е своята решимост, да вземе решение и да, за да може да се отговори на очакванията на европейските животновъди. Господин Ейлорд. Uh, благодаря, господин председател. Е, е, бъдещите тези ограничения по движението на животните е, и, и мисля, че се, се наблюдава трудности за, през последните години, защото това заболяване всъщност засегне животните и се отка, отрази въобще на всички сълскостопански производители и тази и, и, и, вакцина трябва да се използва и трябва да се работи по този въпрос. Държавите членки трябва да бъдат гъвкави и е, за да могат да се възползват максимално от ваксината и да се намали е, бремето върху тези, които се борят срещу болестта и, е, както, и мисля, че трябва да се възстанови положението нещо. Вакцинирането е ветеринарен метод, е, при който има и наблюдение, е, и, е, изкореняването на болестта в Европа е реална възможност. Господин, и това ще бъде от полза. Да, свършихте. Да, прекалено бързо четете. Прекалено бързо четете. И... Мисис um, Mrs. Thank you така, всъщност при това законодателство ще има гъвкавост, надежда, но аз мисля, че ако е прекалено ниска вакцинирането, това всъщност ще ни върне назад и е, трябва да има зони за изключване. И когато си в такава зона за изключване, това ще бъде просто пагубно. Ще бъде пагубно обаче да не се защитават и животните от заболяването, особено когато става въпрос за заболяването е, син език. Развиването на нова вакцина и промяната в правилата, които се надявам да се гласуват, е, всъщност е, в Великобритания няма да има това заболяване, ще има свободно движение на животните, ще се спестява средства в селските райони. Независимо от това е много важно тези правила да влезат в сила, колкото може повече, защото в Западна Европа трябва животните да се вакцинират преди края на май, за да сме сигурни, че има пълна защита на животните. Е, ние разбираме интернационалните е, битки е, за таблиците за съответствие, но искам да ви кажа, че сълскостопански производители не го разбират. Те разчитат на нас, като техни избранници, да им помогнем. Въпросът е спешен и разума трябва да вземе връх. Нека бързо да решаваме и да има фаст-трак по спешните въпроси. Благодаря ви. Госпожа Кюстингер. Благодаря, господин председател. Болестта син език е, вече причинява големи щети на преживните животни. В много държави членки, е, които бяха силно засегнати от епидемичните вълни. Винаги, когато се наблюдават економически загуби, страда най-много последният елемент от производствената верига – Невъзможността да се изнася говеждо месо, невъзможността да се продава говеждо месо засегна една голяма част от предприятията в Австрия. Заболяването не е, ликвидирано и затова трябва, колкото е възможно по-бързо, да се предостави е, актуална форма на лечение. Това, което преди 10 години бе невъзможно, днес вече става възможно. Би трябвало е, ваксините да се приспособят и към технологичното развитие, за да можем наистина да очакваме добър ефект. В миналото имаше само живи атенюирани ваксини, но те е, можеха да се използват е, във връзка с определени ограничения. Днес вече разполагаме с инактивирани вакцини и за това е, стъпката, която предприема комисията във връзка с бързото прилагане на новите вакцини е изключително навременна. Би трябвало още преди края на сезона на вакцинирането през май тази година да се извърши вакциниране навсякъде. Благодаря на всички. Колегата Десантос. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Предложението е изключително актуално, изключително полезно и затова аз благодаря на комисията за предложението, благодаря и на докладчика. Остава да се предприемат много-много бързи мерки, за да може е, вече не само в определени региони и с съответните ограничения за земеделци и за животни да се извършва вакцинирането, а да се предприемат по-ефективни повсеместни мерки. Благодаря на докладчика е, Войчеховски, благодаря и на е, докладчиците в Сянка, е, които успяха в едно добро сътрудничество да се споразумеят за тази спешна мярка. Е, и аз се надявам, че в рамките на нормалната, на обикновената законодателна процедура, бързо ще могат да се предприемат мерките, така както бързо работихме и до сега с съвета и с комисията. Да, естествено съветът би трябвало да побърза също с действията си по влизането в действие и прилагане на променения регламент. Благодаря, господин Шнехарт. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Промяната на правните разпоредби във връзка с борбата срещу синия език отговаря на нашите е, цели за е, периода 2007-2013 година, където сме записали, че превенцията е всъщност най-доброто средство за борба срещу заболяванията. Синият език е опасно е, заболяване, което нанася големи щети. И за това е много е, важно, колкото е възможно по-бързо да започнем да прилагаме навсякъде в Европейския съюз една по-модерна и по-ефективна политика на вакциниране на животните. Да, естествено, синият език не е единствената епидемична болест. Има и други е, заболявания, които могат е, да доведат до епидемии сред животните и ние при всички положения трябва да се подготвим и за шапа, и за синия език, и за много други е, болести по животните. По отношение на синия език, ние разполагахме с е, атенюирана жива вакцина, която можеше да се прилага, но при много по-тежки за земеделските стопани условия. А сега вече разполагаме с инактивирана вакцина, която ни дава основания да очакваме много по-добри резултати в борбата срещу синия език от есента нататък, но това означава, че колкото е възможно по-бързо, трябва да се започне с вакцинирането. Да, добре, е, става дума за говеда, за овце, за кози. Е, чувам, че някои желаят е, да се е, приложи вакцината и по отношение на конете. За сега все още нямаме съвсем ясни доказателства, че това е възможно, но защо не, ако научните изследвания докажат тази възможност. Много хубаво е винаги, когато има някакви нови достижения в рамките на научните изследвания, много бързо да се действа, за да можем да ги използваме. Сега пристъпваме към процедурата по улавяне на погледа на председателя. Господин Тарабела има думата. Господин председател, колеги, благодаря на колегата Януш Войчаховски е, за доклада за адаптиране на законодателство. Но, дали вакцината е жива, атенуирана или инактирана, е, анализа на кръвта не, мож, не позволява да се открие наличие на патогенни агенти в животното. Една инактивирана вакцина, докато не се са за инактивирана вакцина с маркер, няма да може да се прави разлика между вакцинирано животно и животно заразено с вируса. За това е много важно да се е, обявяват страните, където няма епидемия, за да могат да се издигат и бариери. Европейския е, съюз трябва да поощрява търсенето на маркирана вакцина, инактивирана вакцина, за да може да се избегне е, това заболяване. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Първа госпожа Магидес. Благодаря, господин председател. Е, хубаво е да е, се кажат е, коментарите на комисията, че всъщност има, че, че, че имало много по-малко случаи на син език. Хубаво е това, което казва комисията, обаче не знаем как ще се развият нещата за в бъдеще, така че развитието на инактивна вакцина и цял, целият начин на прилагането й са добре дошли, но хубаво е съвета и е, националните парламенти да се занимаят с въпроса, за да сме сигурни, че съвета ще даде тези таблици за съответствие. Е, за... И мисля, че това е най-важната роля на комисията и на, пар... и на съвета. Колкото се може по-бързо да ни ги дадат. Превенцията е нещо много важно и всъщност става въпрос за ограничение на движенията на животните, ветеринарна защита и въпросът, който засягаме тази сутрин, а именно вакцинирането. Господин Власък има думата сега. Благодаря, господин председател. Проблема за прилагане на инактивираните ваксини извън съответните зони е, трябва да бъде е, контролиран е, би трябвало да се проведат е, вирологични изследвания, които са много скъпи, за да видим дали действително инактивираната вакцина ще доведе до желания ефект. Е, нещата са свързани именно с ограниченията по транспорта на животните. Едва ли ще можем толкова бързо да изпълним всички тези изисквания. Аз лично не съм съгласен с тази дата или този срок от 20 дни. Би трябвало може би да помислим и за това, че подготовката на таблиците за съответствие ще увеличи административните разходи. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Смятам, че Наистина става дума за една а, добра стъпка напред в Южна а, а, Европа, в а, Северна Африка. Има такива региони, които са засегнати много силно от заболяването. Но същевременно бих повторил въпросите, които колегата Тарабела постави на комисията. Трябва да обърнем внимание на прилагането на новите разпоредби в рамките на ветеринарните служби на Европейския съюз. Господин Яр, благодаря, господин председател. По-добри условия за вакциниране на животните срещу синия език е много важно, защото по този начин ще ограничим възможностите за разпространение на заболяването син език. На този фон трябва да подчертаем, че селското стопанство е изключително важен фактор за економическото развитие на всички държави членки на Европейския съюз. В този смисъл животновътството е също изключително важен сектор и ние трябва да използваме всички нови открития. Бързо прилагане е абсолютно необходимо и също така регистрационен режим за мерките, които се предприемат от държавите членки. Тоест, те трябва да подават информация към комисията. Благодаря. Давам думата на господин комисаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа благодарност на парламента за подкрепата, която оказва на това предложение и за това, че се признава е, колко е, е спешен въпросът и че колко бърза процедура трябва да се приложи. Много от вас повдигнаха въпроса за таблиците за съответствие. Аз искам само да ви напомня, че е, е, председателския съвет повдигна, посочи колко е важен въпроса, особено когато се говори за транспонирането на европейско законодателство в националната законодателства. Искам да ви попитам обаче, толкова ли е трудно да се информира комисията или правителства, кои части от европейско законодателство действително са е, приложени в национални законодателства? Мисля, че е трудно, защото те е, винаги обмислят как точно да транспонират законодателството. Трябва да е, подготвят нещата и защо трябва да ги обмислят. Ние всички е, сме съгласни, че тук в парламента се проведоха много дискусии колко страда Европейския съюз от неравното транспониране на европейско законодателство. Това се отнася особено за е, въпроса, който обсъждаме днес. Много е важно колективното транспониране. В стъпителните си думи казах и ще подчертая, е, че комисията е, смята, че разпоредбите са недостатъчни. Ние знаем, че въпросът е спешен и затова искаме да има по-голяма гъвковост, по-интензивни преговори и така ще се постигне решение на въпроса въпроса. И е, комисията е, действително е, се надява законодателството да се приеме преди потенциалния сезон за епидемии на син език. Колкото до готовността на комисията да прилага тези мерки, Искам да уверя господин Шелхарт и госпожа Котиес, че комисията направи това, което трябва да направи тя, мисля, че прилагането вече почти е приключило, е, за да бъдат одобрени тези предложения от законодателя. Така че още веднъж благодаря на докладчика и е, за е, така, съществената подкрепа на парламента за тези мерки. А сега давам думата на господин Войчеховски. Е, благодаря, господин председател. Благодаря за заявената подкрепа. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на членовете на Комисията по селското стопанство за възможността, която ни бе предоставена да работим в такива кратки срокове. Рядко е наистина в парламента такъв позитивно настроен документ да бъде прият в такива срокове. Документ, който определено внася подобрение в статуквото. Трудно е да се отнасяме, кой знае колко благосклонно към националната администрация. В край на краища не е чак толкова трудно да се подготви необходимата информация и да бъде предоставена на Европейската комисия, докато от друга страна за обикновените граждани би било далеч по-трудно да установят дали е, даден нормативен акт на Европейския съюз е транспониран е, в съответната страна. Та аз се надявам информацията да бъде широко достъпна за всички, които се интересуват. И аз е, призовавам съвета да не се противопоставя, да не атакува идеята за корелационните таблици за можем да започнем вакцинационната кампания, тъй като в противен случай всичките ни усилия биха били на хаос. Благодаря. Благодаря на всички. С това приключват разискванията по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е въпрос за устен отговор към комисията относно е, вноса на домати от Марокко.